Il Presidente. Председателят. Adesso metto la foto di... Уважаеми дами и господа депутати, изключително съм развълнуван, че днес в Европейския парламент мога да се